Yeah, like to... Уважаеми колеги, нека да започнем днешното заседание. като никой от заместник-председателите на нашата комисия днес не може да дойде, аз трябва да водя заседанието. Искам да попитам дали има възражения срещу това. Ако няма, добре, в такъв случай ще водя заседанието. Нека да започнем с точка 7. Актуално състояние на търговските отношения между Европейски съюз и Евросредиземноморското партньорство. Миналата година получихме предложение за сътрудничество с Южното Средиземноморие. Бихме там се съдържаше информация за подсилване на връзките, за подсилване на демократичния процес, така наречената арабска пролет. А днес се надяваме да чуем актуално състояние на нещата от комисията във връзка с търговските взаимоотношения с региона. Ние осъзнаваме, че продължаването на взаимоотношенията само на двустранни основи с седемте държави, може да подпомогне нашите взаимоотношения, но също така се водят преговори по няколко допълнителни протокола към споразуменията, които в крайна сметка ще доведат до една свободна търговска зона, която ще обхване цялото Средиземноморие. Бихме искали да чуем и взаимоотношенията на Европейския съюз, как се развиват с държави, с които не сме сключвали споразумения, например Либия и също така така, ако няма започнати преговори, бихме искали да чуем какви са плановете на комисията в това отношение. Да и тъй като няма докладчици, които присъстват в момента, давам направо думата на комисията. Госпожа София Мус ще говори по въпроса. Всъщност не, нейния колега ще ни представи актуалното състояние на нещата. Много ви благодаря, господин председател. За мен е истинско удоволствие да представя пред вас актуалната информация в това отношение. Миналия път обсъдихме взаимоотношенията с Южното Средиземноморие и това беше миналото лято във вашата комисия. Тогава комисията ви все още обсъждаше доклада по собствена инициатива, който беше прият в началото на тази година. От миналата година насам Полагаме усилия на няколко фронта с Средиземноморието, както казахте вие съвсем удачно, не само на двустранна основа, но също така и по някои общо регионални документи. Също така не сме забравили и страните, с които нямаме споразумения все още както страните, които споменахте, също така и нези. WTO members. So I, I will start ще започна най-напред с, с актуалното състояние на подготовката в връзка с, с споразуменията за свободна търговия и след това ще поговорим малко повече а, по регионалното развитие на нещата и а, конвенцията Паро Юмет. Ще кажа няколко думи за Алжир, Либия и Сирия. Що се отнася до свободните търговски зони, комисията получи насоки за водене на преговори от съвета през декември миналата година. Очаквахме този процес да бъде малко по-бърз. Смятахме, че в насоките на съвет видяхме тези указания да подготвим процеса с всеки един от партньорите. Решихме, че през тази година може да се стигне до финализиране на процеса. Започнахме а, с а, Тунис, Марокко и Йордания през март. А също така някои страни показ... не показаха желание да участват в този подготвителен процес. Поддържахме контакти с някои от тези страни, провеждахме срещи, най-вече с Марокко и с Тунис, както и с всички министерства, които ще участват по време на преговорите. Идеята на подготвителните срещи а, беше да се видим с а, тези страни, които са готови и желаещи не само да започнат преговори по тези споразумения, но и да ги прилагат на практика политика за в бъдеще. Що се отнася до средиземноморските партньори, свободните търговски зони не са толкова споразумения, колкото говорим за един достъп, защото говорим за либерализация на промишлените стоки, както и значителното реализиране на селскостопански продукти. Така че тук по-скоро имаме ударение върху економическото управление и сближаване. Това са области, за които ние знаем са трудни за всички партньори, тъй като в някои случаи има нужда от реформи на място. А също така ние изискваме от тях да имат много ясна ориентация към законодателството на Европейския съюз. По време на подготвителния процес засвидетелствахме сериозен напредък с две страни Марокко и Тунис. С Йордания подготвителния процес беше блокиран в определен момент. Проведохме среща през март месец и от тогава нямахме възможност да продължим с работата си по този процес, защото бихме искали да включим правилата за происход в споразуменията за свободна търговия, нещо, което трябва да бъде заложено в тези споразумения. С Египет имахме проучвателни срещи през ноември, но нищо повече не ще се случи. С Марокко подготвителният процес приключи в средата на октомври, а също така представихме и доклад на комисията по търговска политика. Това беше изискване в указанията на съвета. Проведохме консултация с Комисията по свободна търговия. Тази консултация приключи миналия петък. И сега се опитваме да набележим дати за начало на процеса по преговори с Марокко на политическо ниво, така че се опитваме наистина а, да видим подходящите дати за комисаря Дегухт и за мароканския министр, за да може да започнат преговорите през януари 2013. С Тунис проведохме през март и през октомври две пленарни сесии. Процесът вече е доста напреднал, но трябва да го финализираме. Трябва да проведем още една пленарна среща. Имаме и техническа работа така че да можем да изготвим доклад за Комисията по търговска политика Нещо ново от страна на Тунис е, че ние успяхме да получим политическо потвърждение за техния интерес на 19 ноември на срещата на Асоциационния съвет, който заседава в Брюксел. Това е положението на нещата по отношение на търговските зони, така че този изглед да започнем преговорите с Марокко съвсем скоро, т.е. да започне прилагането в Превтунис. Се надяваме да приключи работата през първото три месечи на следващата година, да започне прилагането през първата половина на годината. С Йордания и Египет процесът ще бъде много по-дълъг и там се изисква много по-сериозна подготовка, преди да можем да предвидим началото на преговорния процес. Успоредно с тези споразумения ние продължаваме и някои вече започнали двустранни преговори. Не сме, направ... не, не сме постигнали сериозен напредък, освен в преговорите за услугите с Марокко, но дори и тези преговори все още не са приключили най-вероятно те ще бъдат включени в преговорите по свободната търговия. Но няма да започнем от начало, ще ги продължим от там, докъдето сме стигнали на този етап бяхме готови е, да започнем а, е, и преговори за оценката и прилагането и реализирането на индустриални на промишлени стоки с Тунис. А, е, те извършиха някои подготвителни дейности, но има още работа във връзка с финализацията на законодателството както на хоризонтално, така и на отраслово ниво в двата отрасъла, които избраха това все още не е постигнато. Надявам се, че тази седмица комисар Таяни по време на своето посещение в Тунис ще предаде това послание, че трябва да се приключи тази техническа а, дейност преди да влезем в преговори по АКА с Тунис. По преговорите за селското стопанство с Тунис те не показаха ясен сигнал, че биха искали преговорите да бъдат подновени, така че те по-скоро не могат да вземат решение – за момента преговорите не са подновени и най-вероятно те ще бъдат включени в по-нататъчните разговори по задълбочените всеобхватни търговски зони. До региона, на регионално ниво това, което се опитваме да постигнем е включването на правилата за происход в конвенцията Пар Юромет. Тя беше подписана през юни месец миналата година, но все още не е ратифицирана ратифицирана от нито един от нашите средиземноморски партньори. А това е важно, защото прегледа на правилата в крайна сметка ще се направи от онези, които са ратифицирали конвенцията и затова налагаме натиск на върху средиземноморските страни, да пристъпят към бързо подписване и ратификация. Марокко и Йордания са подписали конвенцията и са в процес на ратификация, но никоя друга страна не е подписала все още и ще отнеме известно време преди да получим критична маса от средиземноморски страни, които са ратифицирали конвенцията. Процесът върви много по-бавно заради различните позиции на различните групи страни, които участват в процеса. Не е трудно да се види, че Турция или ЕФТА или средиземноморските партньори нямат едни и същи интереси в определени области но всъщност това не е начинание, в което очакваме някакво развитие през близките месеци, очакваме по-скоро нещо да стане в началото на следващата година и да стигнем до компромиси в повечето области, в които това е възможно. Също така бихме искали да се изолират от тези две или три области, които са много трудни, например текстила това ще бъде област, в която е много трудно да се постигне споразумение в рамките на конвенцията. Има много различни позиции. Като видите какво мислят Йордания и Турция, виждате огромните разлики. В допълнение, комисията все още се опитва да има механизъм за улесняване на обмена на информацията в рамките на Средиземноморския регион. Финализираме договорите с международните организации, като ще се вземе предвид целият проект – Надяваме се, че ще бъде всичко готово в началото на следващата година. Това е нещо хубаво, защото това е нещо, което липсва. Економическите оператори просто няма достъп до тази информация, която ще бъде налична благодарение на този инструмент. И в допълнение нещо по останалите страни, в които, с които тази година не можем да предприемем такива преговори защото не са членове на СТО. Алжир остава много важен партньор, въпреки че те не са в страна кандидатка за свободна търговия. Тук имаме по-скоро като цел членство в СТО. Двустранните преговори за СТО, за включване в СТО никак не са лесни. Алжир заема много трудна позиция по отношение на услугите миналите 3-4 години са включили ограничения за инвестициите, които сега са включени в преговорите по СТО. Нещо, което означава, че те наистина упорстват в тази област, така че наистина няма да бъде лесно. За нас обаче това остава непосредствен приоритет, защото смятаме, че без членство в СТО не можем да имаме задълбочаване на търговските взаимоотношения. Хубавото по отношение на Алжир е, че те изразиха желание да бъдат част от европейската политика по добро съседство. Обсъдихме план за действие. Те ще включва мерки за сближаване в много различни области, което за нас е нещо много хубаво това означава, че Алжир ще включи част от законодателството и плана за действие. По отношение на Либия в връзка с чуждестранните политически взаимоотношения, за момента техните приоритети не включват началото на нови преговори. Ние не предприемаме активни стъпки за подновяване на преговорите, между другото, преговорите, които течаха, дори по това време, тогава стана вече видно, че се говори за едно споразумение, което е твърде амбициозно за Либия и дори на момент, без момента изключва задълбочените всеобхватни търговски а, зони. Те не са член на СТО и трябва да видим точно какво търговско споразумение бихме могли да сключим с Либия. Но все още не е назрял моментът за това. Споменахте Сирия. Споразумението за асоцииране беше заченато. Там беше наченато, извинете, и всъщност ситуацията, разбира се, за нас означава, че ние не можем да продължим с, с подпис на това споразумение. Когато се развие ситуацията, може би споразумението за асоцииране отново ще бъде поставено на дневен ред но за Сирия подхождаме по-скоро малко за малко. Това е принципа и по-скоро имаме ограничения на търговските мерки. Не пристъпваме към свободни търговски отношения. Това мога да кажа на този етап. Споменах основните партньори, с които работим активно в Средиземноморския регион. Благодаря. Много благодаря. Сега давам думата направо на депутатите. Виждам, че господин Ланге иска думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че работата на комисията с страните партньори в район на Средиземно море за сключване на търговски споразумения е, е нещо положително. Особено ако се има предвид економическото и политическото развитие на тези страни и ако искаме да подкрепим развитието на демокрацията в тези страни. Така че е, би било добре да се подпишат такива споразумения. Аз обаче искам да попитам комисията с е, кои политически партньори точно водите преговори. Вие водите преговори с определени страни. Учитате ли обаче при преговорите интересите на европейската промишленост? Аз е, имам усещането, е, че за разлика от така наречения период от преди демокрацията, не се учитат в достатъчна степен интересите на европейската промишленост. Е, гледам, например, инвестициите в Египет и отчитам, е, че европейската промишленост е доста сдържана. Комисията може ли да потвърди подобна тенденция и е, как можем да се уверим, че отвъд е, преговорите, които водим, ние се опитваме да насърчим инвестициите е, на нашата промишленост в тези страни, като крайната цел, разбира се, да създаде економически растеж и заетост. Сега е, е, е, сега, аз мисля, че е, общия контекст на въпроса е арабската пролет в Северна Африка и в Близкия изток, така че в светлината на това трябва да се напомни новия подход, който комисията беше съобщила в съвместния документ от 2011 година за насърчаване на гражданско общество, устойчиво развитие и ангажименти към демокрацията. Това е поне, което се съобщи комисията. Така че искам да чуя дали този подход продължава да се прилага. В доклада не чух нищо по този въпрос. Имам предвид документа от 2011 година, където се говори е, за необходимост от насърчаване на свободни и честни избори, е, свобода на медиите, върховенство на закона, независима съдебна власт е, и реформа в областта на сигурността. Искам да разбера какво може да ни каже Комисията за Египет и за Йордания. Вие удовлетворени ли сте от етапа, до който се стига? Искате ли да вървите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 аз мисля, че трябва да се замислим по тези въпроси, особено като имаме предвид какво се случва в Египет. Президента Морси се опитва да централизира много големи правомощия и освен това е, полицията се нахвърли върху протестиращите. Докато в Йордания няма свобода на сдруженията, няма свобода е, за е, колективно договаряне и така нататък, смятам, че това трябва да обезпокои комисията предвид новия подход, който беше обявила и трябва да се вземе предвид това, когато се опитва да договаря търговски споразумения. Вторият ми въпрос е, комисията възнамерява ли да има предвид е, оценката на устойчивото развитие в е, е, района за свободна търговия между Европейския съюз и Средиземно море, защото ще има много отрицателни последици. Например, нараства безработицата, падат заплатите, фирмите, падат доходите на правителствата, по-малки разходи за социални услуги. Така че е, как комисията иска да предотврати тези тъжни последици е, от прилагането на тези търговски споразумения. Е, и изобщо тези безпокойства част ли са от мисленето на комисията? Председателя, преди да дам думата на комисията, и аз имам един въпрос към нея. През 2010 година ние бяхме заявили, че нашата цел е да прилагаме е, района за свободна търговия, свободен обмен между Европейския съюз и Средиземно море. Ние вече сме просрочили сроковете. Ако правилно съм разбрал това, което казахте, вие се опитвате по-отделно да вървите напред с отделните страни, но вече няма понятие за зона за свободен обмен с всички страни едновременно. Тази цел забравена ли е или сега сме решили да преговаряме с отделните страни или не забравяме целта за обща зона за свободна търговия? И ако няма други въпроси, давам думата на комисията. Първо ще отговоря на въпроса за инвестициите. Всъщност, това, което ние казваме, е обратно на въпроса, защото Европейския съюз е най-голям инвеститор в района. И ако видите цифрите за Египет или Марокко или Тунис, Европейския съюз е, инвестира там между 2 трети, дори 90% от чуждестранните инвестиции в тези страни. Говорим за миналата година. Така че е ясно, че европейската промишленост продължава да проявява интерес към тези страни. Може би интересът е различен спрямо отделните отрасли, зависи от държавите членки. И ясно е, че има държави членки, които, чието присъствие е по-силно в района, отколкото в други. Но няма съмнение, че е, ние искаме да отпаднат е, е, тарифните бариери, да има по-голяма предвидимост е, в инвестиционния климат и това са основни съставки на е, зона за свободна търговия. Оттам татъка е, е ясно, че в Египет имаше доста проблеми от миналата година насам. сам проблеми свързани с инвестициите в страната. Първо, е, какви по силата на съдебни решения е, за свързани с приватизации, но също така и поради мерките, които Египет прилага напоследък, е, които осложняват живота на нашите дружества и тези мерки нарастват. Това е факт. Така че, успоредно с преговорите, ние се опитваме в дадения случай да водим преговори с египетските власти, е, как да е, разрешим въпросите, свързани с достъпа до пазара. Опитваме се да установим открит диалог с тях, така че подготвителният етап преди преговорите може да отнеме повече време, специално в случая с Египет. Ние използваме всички налични инструменти, е, споразумението за асоцииране, е, за да за да се обсъдят всички мерки, които прилагаме в Египет. Но европейската промишленост проявява да проявява интерес към тези страни. В случая с Марокко интересът е ясен. В случая с е, Тунис. Европейския съюз е основен партньор там също. Така че и тук е, учитаме необходимост да продължим е, преговорите, за да може да се улесни работата на тези партньори в тези страни. Е, ние не сме променили подхода си спрямо казаното миналата година – Ясно е, че е, ние е, при преговорите е, ще се стремим към устойчиво развитие. Това е част от темите, които се засягат с тези страни в подготвителния процес. Ако трябва да посоча пример с Марокко, преди да започнем преговорите, те ни дадоха ясен договор. Те искат да се договаря специално глава за устойчиво развитие е, и в тази глава Марокко ще подпише само тези е, договори, които още не са ратифицирани. Е, говорим за основни конвенции и ситуацията е свързана естествено с диалога с гражданското общество. Е, това се отнася най-много за Марокко и Тунис, защото там сме напреднали най-много. В е, двата случая диалога с гражданското общество все още не е част от националната политика и е, този диалог трябва да се води по вътрешна или международна инициатива. Така че в тези споразумения ние също настояваме и на това. Ние ще получим указанията за водне на преговорите. Получихме ги миналата година през декември и специално с тези партньори, когато се водят преговорите, винаги ще си имат предвид и критериите за демокрацията. Но ние ще имаме предвид и това как се развива ситуацията в подготвителния процес преди приключването на преговорите. Естествено, че сме дълбоко обезпокоени от последните събития в Египет и развитието на ситуацията като цяло, така че преговорният процес с Египет ще бъде много дълъг. Вие е, споменахте оценката за въздействието. Беше направена такава оценка през 2007 година. Е, ние е, изявихме позицията си през 2009. Ние ще направим оценка върху устойчивостта на развитието отново, защото ситуацията значително се е променила и при споразуменията, които се договарят сега, ще има специфични изисквания за оценка на устойчивостта по принцип процесът трябва да започне преди края на 2012. Подписваме договор през декември и се надяваме резултатите от изследването да са на лице през септември до година за Марокко и Тунис, а за Египет и Йордания следващата година. Ние е, искаме да сме на време за преговорите. Първо ще видим заключението от изследването и ще ги имаме предвид, когато се водят преговорите. По последния въпрос, да, действително в момента сме съсредоточени върху двустранни преговори, без да забравяме регионалния подход. Аз е, забравих да спомена подкрепата ни за споразумението от Агадир – ние се срещнахме с членовете на споразумението от Агадир през септември тази година и обсъждаме как да задълбочим регионалните споразумения. Ние сме готови да окажем техническа подкрепа на властите в Палестина. Там също е необходимо споразумение, но не може да има регионална интеграция преди да има двустранна интеграция. Така че е, FTA е основа за бъдещата интеграция на регионално ниво, защото те работят с нас двустранно и е, това се отразява и в техните намерения за регионално сътрудничество. Това е, до тук сме стигнали за момента. Споразумението за свободна търговия естествено имат и други последици, защото искаме да се спазват еднакви правила от всички. Това е европейското законодателство. И тези страни трябва да е, отменят е, е, бариерите помежду си и всъщност да се прилагат същите принципи преди да се задълбочи регионалното сътрудничество, трябва да се върви по този път. Благодаря ви. Благодаря много за това кратко обобщение. Давате си сметка, че има две групи за наблюдение. Девид Мартин отговарящ за Машрек и колегата Мария Дезанес, отговаряща за Макреп. Много се радвам, че докладът, изготвен от колегата на Никола Риналди, бе прият с голямо мнозинство миналата година. Добре е да се има предвид неговото съдържание. Благодаря. Ако няма други въпроси, преминаваме към точка 8. Посещение на делегация в Русия края на октомври а, бе тази делегация, която представи четири политически групи и основната цел беше да се направи оценка на бъдещето на отношенията, търговските отношения между Европейския съюз и Русия. През август тази година Русия стана член на Световната търговска организация и освен преговорите по новото споразумение между Русия и но преговорите по новото между споразумение Русия и Европейския съюз са в блокаж. Имаше срещи с много заинтересовани страни, включително и синдикати, но бе много трудно да се намери сближаване на позициите поради липсата на гъвкавост от страна на руските представители. Настоявахме Русия да изпълнява своите ангажименти в рамките на СТО и да не налага допълнителни търговски бариери и се обсъди възможността за ново споразумение. Говорихме за новите компетенции на Евразиатската комисия и за бъдещето на економическата интеграция между Русия и нейните съседи. Ще има допълнителна група за наблюдение на Русия, в която ще участват наши колеги. Има ли колеги желащи да се изкажат? Колегата Самора, заповядайте. Благодаря. Господин председател, добро утро на всички. Нека да поздравя първо секретарията на комисията за отличната организация на нашето посещение. Основната ни цел при посещението в Русия бе да видим а, със собствените си очи какви са последиците от присъединяването към Световната търговска организация след тези 18 години преговори. Искахме да разберем какви са търговските приоритети на Русия, какви са перспективите пред а, а, споразумението за сътрудничество и, към, е, и по отношение на двустранните споразумения. Посещението ни бе много интересно. Срещнахме се с всички заинтересовани страни, включително европейски фирми, руски фирми, депутати в парламента, представители на синдикатите. Е, говорихме по търговски въпроси, които са важни за Европейския съюз в момента. Ето, например, през последните години Русия започна разследвания по търговската защита за леки автомобили. Безпокоим се също и за настояването на Русия да се въведе данък за рециклиране върху внесените в страната автомобили, нещо, което е дискриминация и нарушава принципите на СТО. А, да не говорим за забраната за внос на живи животни и по-конкретно свине от Европейския съюз. Посланника на Европейския съюз в Русия направи коментари е, по положението е, и неговото развитие през последните 4 години – Ясно е, че има нужда от нови услуги в тази страна, в която средна класа няма и законите стават все по-ограничаващи. И що се отнася до това споразумение за партньорство, те искат то да е конкретно, а не общо. Много важно беше да се види каква е позицията на отговарящите за вземане на решение в областта на търговията. Зададох въпроса за вноса на живи животни и отговорът бе, че в момента има обмен на кореспонденция между различните участници и могат да бъдат направени предложения пред СТО, след което Русия възнамерява да се бори в защита на своята позиция, е, е, включително и на по-високо равнище. Срещнахме се и с представители на европейски фирми, имаше най-различни е, мнения. За някои Русия в момента представлява добро място за бизнес, други казват, че няма достатъчно напредък. Е, казва се, е, че, имало много пазарни, че има много пазарни възможности. Попитах тогава какви са възможностите за малките и средни предприятия в Русия и как са засегнати, и до каква степен са засегнатите. те от тези рестриктивни мерки и от корупцията. Ставаше дума, например, за напускането на столицата. Е, стана дума за това, че потреблението сред е, средната класа се увеличава, а малките и средни предприятия представляват 70% от брутния вътрешен продукт на страната. Е, говорихме и с представители на по-големи фирми. Те казаха, че има няколко основни проблема които трябва да се обсъдят именно образованието и факта, че много млади отиват да учат в чужбина. След това инфраструктурата, водоснабдяването, извозването на отпадъците, което е много скъпо за малките и средни предприятия. И на трето място демографските тенденции, именно намаляването на населението. И малките и средни предприятия биха искали да получат помощ от големите предприятие. Що се отнася до представителите на големия бизнес в Русия, те се изказаха доста резервирано, казаха, че присъединяването на Русия към СЕТО е важно събитие. Казаха, че това присъединяване ще се отрази значително на селското стопанство, на промишлеността и че правителството ще направи всичко възможно да избегне отрицателните последици. Казаха ни също, че руските бизнесмени не са особено доволни от отношенията с Европейския съюз и признават, че присъединяването на Русия към СТО е, е било спорен въпрос. това ни казаха и депутати в парламента. Непрекъснато ни се повтаряше, че в Русия има огромна корупция, че всички фирми са корумпирани. Това ни беше казано. И се обърнахме към представители на е, една неправителствена организация, с която се срещнахме. Попитахме какви са техните надежди в тази връзка и те казаха, все пак има някакви надежди, защото руснаците лека по лека започват да възприемат корупцията като проблем. Посетихме и един научно-изследователски център, посветен на иновациите. И така, в заключение, нека да кажа, че посещението беше много интересно. Виждаме, че позицията на Русия в СЕТА остава неясна и че на този етап не разполагаме с пълна подробна информация, но се надяваме, че е, това ще доведе до е, полезни резултати за бъдещите преговори с Русия. Благодаря. Колегата Ланки. Благодаря, господин председател. Има четири неща, които искам да споменам. Първо, както каза колегата, Русия е член на СТО, но изглежда не приема правилата на СЕТЕЛ. Протекционистските мерки се легитимират и то съвсем а, открито, за да със твърдението, че трябва да се защитава економиката, въвеждат се такси и данъци. Твърди се, че така ще се компенсира липсата на приходи в домакинствата в Русия чрез данъчната уредба. И да, действително, данъците играят голямо значение за подкрепата за домакинствата в Русия, но това не е причина да не се приемат правилата на СТО. времено има и големи структурни проблеми. В Русия все още има корупция и в много области има правила, които се спазват само ако се плати. И Икея, да кажем, две години отказваше да плаща подкопи и в крайна сметка не успя да отвори магазин в региона на Москва. Много интересен случай – Оказва се, че просто лоялната търговия и конкуренция не е възможна. Без корупция не е възможно да се оперира. На трето място. Бях изключително изненадан от отношенията, от коментарите по отношенията между Европейския съюз и Русия в областта на енергетиката – беше ни казано съвсем открито, че ако Европейския съюз иска да бъде партньор на Русия, трябва да се държи като партньор. И че това означава, че Русия ще определя, определя условията на този статут на партньор. Тази доминираща, според мен, позиция не е по никакъв начин позиция, която отговаря на дефиницията на партньорство. И така, е, опитваме се да диверсифицираме енергетиката си, но проекта на Буко, да кажем, се поставя под въпрос, както и самото партньорство с Русия. поради други мерки предприяти в областта на промишлеността, които също са разочароващи. Така че за Русия партньорствата могат да бъдат само в нейни интерес и точка. На четвърто място. Русия настоява, че бъдещето на търговските отношения не трябва да бъде организирано чрез двустранни споразумения, а че трябва да се вземе предвид митническия съюз с Беларус и Казахстан. Това обаче не са демократични страни, както добре знаем и миналата седмица в пленарна зала бе е, прията резолюция за Казахстан, нека да ви припомня. Също времено е ясно, че в този митнически съюз има един силно доминиращ партньор и това е Русия. Мисля, че този елемент трябва да се вземе предвид при бъдещите преговори. Благодаря. Благодаря много, Бернт. Не виждам други желаящи да се изкажат, така че давам направо думата на комисията. Господин Люк Девиние, заповядайте. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря ви, господин председател. Да, съгласни сме с огромна част от въпросите, които бяха повдигнати от участниците в тази толкова полезна визита, която подготвихме съвместно с парламента. Най-напред по СТО и прилагането на правилата на СТО. Споделяме опасенията на депутатите. Започнахме интензивни преговори с нашите партньори от Русия и се опитваме да приложим мерки, които напълно отговарят на мерките на СТО. Например, митата, които се прилагат само за, внос, внес, за автомобили, които се внасят в Русия или пък вноса на живи животни, което според нас е напълно необосновано от санитарни и фитосанитарни правила. Това въжи от 30 март. Също така виждаме и неприлагането на договорните тарифи за внос по 370 реда, което представлява повече от 5 милиарда евро от внос от стоки от Европейския съюз. Най-вече на карусерии, на автомобили и на други промишлени стоки, така че, както казах, вече води много интензивни преговори с руските власти в тази връзка, за да можем да намерим едно решение, което е добро за всички. Ако това не е възможно, разбира се, не изключваме в никакъв случай по-малко приятелски начини за решаване на проблемите с прилагането на тези мерки. А, също така споделяме опасенията на уважаемите колеги във връзка с редица проблеми, например корупцията, а, който беше подчертан от колегите депутати. Мисля, че в това отношение няколко от главите по преговорите за новото двустранно споразумение ще помогне на руските власти да решат този проблем. Говоря най-вече за главата, свързана с обществените поръчки, където трябва да се повиши прозрачността. Това е нещо, което ще е много полезно в това отношение. Също така отбелязвам, че и самите руски власти на най-високо ниво говорят за различните форми на корупция. Също така си отбелязваме внимателно и сме съгласни с това, което беше казано във връзка с преговорите за Русия, именно, че може да възникне един проблем, свързан с преместването на а, преговорите а, от двустранни към включващи не членове на СТО, което не е приемливо за нас. И това, че водим паралелни преговори с Русия и с Казахстан, гарантира последователността, нещо, което ние обяснихме на нашите руски партньори. Опитваме се да интензифицираме тези преговори, защото смятаме, че е много важно за Европейския съюз, който е първи търговски партньор на Русия и трябва да подчертаем факта, че економическите взаимоотношения между Европейския съюз и Русия трябва да бъдат третирани много по-добре, отколкото с други партньори от СТО. Нека също така да кажа, че това е от интерес и за руската економика, и за руските реформи, които властите подчертават, че провеждат при всяко публично изказване, като споменават, че Русия трябва да бъде сред 20-те държави, които привличат чуждестранни, преки чуждестранни инвестиции, които диверсифицират економиката, нещо, което е свързано днес с износа на горива и въглища, нещо, което предлагаме на нашите руски партньори чрез двустранните преговори по това споразумение. Благодаря ви много, господин Левини. Не виждам други коментари. Благодаря ви много. Ще се радвам, ако комисията и руските партньори са запознати с резолюцията, която приехме на последното пленарно заседание за присъединяването на Русия към СТО и чрез, чрез нашата група за мониторинг ще наблюдаваме развитието на ситуацията. Също така се надявам, че ако и възникне нещо ново, можем отново да разгледаме въпроса в нашата комисия. Благодаря ви. Радвам се, че можем да следим въпроса отблизо. Уважаеми колеги, сега стигаме до времето за гласуване, точка 9. Първото гласуване по точка 9 ще бъде второ четене за преходните разпоредби за двустранните договори за инвестиции, изключени между държавите членки и трети държави. Крайният срок за внасяне на измененията беше 9 ноември. Нямаше подадени никакви предложения за изменения, така че нека да гласуваме направо. Крайно гласуване по, по целия текст и това ще бъде електронно гласуване, начало на гласуването. Okay, so everyone voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега. Поздравления за докладчика, нашия председател по този документ. Сега стигаме до точка 10 аспекти на правата върху интелектуалната собственост, върху генетичните ресурси, свързани с развитието, отражението на намаляването на бъдността в развиващите се страни. Господин Хелмут Шолц е докладчик. Имаме дълъг списък с изменения, така че се надявам да сте концентрирани по този файл. Компромисно първо за, против, приема се. Извинявайте, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Тук трябва да се провери. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето. Компромисно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно четвърто за. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто изменение за. Против. Въздържали се. Тук нека да направим електронна проверка по изменение 11 начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13 за против въздържали се. Тук също, ако може да направим проверка по изменение 13. А, всъщност дали е било ясно? Не, нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се. Нека да направим и тук проверка. Начало на гласуването по 14-то изменение. Край на гласуването. Приема се. И сега до крайното гласуване стигаме на електронно гласуване начало. Край на гласуването. Приема се с 13 гласа за, няма, въздър... няма против, 12 въздържали се. Поздравление за Хелмут Шолц. Like сега с точка 11. Споразумение за търговия между Европейския съюз от една страна и Колумбия и Перу от друга. Както знаете, тук проведохме много дискусии. Сега вече дошло време да се вземе решение. Две групи са подали изменения за отказ на съгласието. Благодаря ви, че а, участвахте в тези дискусии. Също така поздравявам и представителите на двете страни, които присъстват днес на гласуването. И така, нека да гласуваме по изменение първо и второ. Те са идентични изменения за, против, въздържали се, отхвърлят се. Сега вече окончателното гласуване по проекто становището което не е изменено, както се разбра на електронно гласуване начало. So, again... The... И така, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за, 4 против, 1 въздържал се. Поздравления на Марио Давид, нашия докладчик по този документ. Сега стигаме до 11А, която е прибавена към нашия дневен ред. Връщаме се към предложението за търговския обнибус 1. На 14 март беше предложено тази година, след сложна работа в съвета и съвета и комисията сега са готови за започване на второ четене на споразумението. И за това във връзка с обикновената законодателна процедура, нека да вземем следните решения. Най-напред да започнем неформални преговори с съвета и комисията, за да се постигне споразумение при второ четене. На второ място, резолюцията от 14 март проистича от мандата на преговарящия екип. Плюс това, че във връзка с, срещата на националните екипи, зависи от мандата на тези, този екип от преговори. Но също така, че екипа по преговорите трябва да включва нашия председател, докладчика и докладчиците в сянка от другите групи. Сега гласуваме електронно гласуване, начало на гласуването. И край на гласуването. Приема се с 25 гласа за. Единодушно. Благодаря ви. Благодаря ви много. Сега приключихме вече с гласуването. Благодаря на всички. И нека да направим една кратка почивка, за да може колегите, които искат да си тръгнат, да могат да си тръгнат спокойно. Уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, много ви моля да пренесете разговорите си извън залата, а не в заседателната зала, така че да можем да продължим с заседанието. колеги, дами и господа, преди да пристъпим към 12-та точка, 12-та точка А, защото вчера координаторите решиха да предвидят в дневния ред обмен на възгледи с комисията по настояване на нашата заместник председателка госпожа Москардини за правилата за происход. Има решение от 2010 година. До, от тогава насам съвета не е направил нищо по тези регламенти и затова на няколко пъти парламента постави въпрос и комисията каза, че ще се приеме този правилник следващата година. Може ли комисията да обясни тази позицията и възнамерява ли да замести правилника с нов правилник? Обаче, преди да дам думата на комисаря, на комисията, искам да дам думата на нашата заместник-председателка, госпожа Москардини. Кристияна, заповяда имаш думата. Благодаря, господин председател. Въпросът с този правилник е и политически, технически и институционален. През октомври 2010 година Европейския парламент с много голямо мнозинство гласува този правилник и всъщност правилника беше подобрен благодарение на работата на нашата комисия по външна търговия, е, в работата на която взеха участие колеги от всички политически групи. И комисаря, който дойде на нашето заседание, високо оцени правилника, който е гласуван от парламента, след което настъпиха две години мълчание. И на 22 октомври тази година Е, комисията като колегиален орган категорично заяви, че ще отмени този правилник. В е, комисията, в работата на комисията за 2013 година този правилник изчезва, без да са установени каквито и да било контакти с Комисията по външна търговия или с Европейския парламент на пленарно заседание. Та, ако правилник като законодателен акт е гласуван на първо четене на парламента и ако има толкова категорично заявление от страна на комисар, е, може ли комисията да отегли правилника гласува на първо четене? Безспорно да, но е, първо трябва да е, мотивира решението си пред Европейския парламент. Комисар Дегухт е уведомил в последния момент е, комисията като колективен орган за вземане на решения, без изобщо да спомена каквото и да било пред Европейския парламент. Е, е, това е изключително сериозен прецедент и ние искаме да разберем мотивите за него. Преди няколко дни комисар Дегухт е, ми изпрати писмо, но той едва ли може да си представи, че дадено писмо може да замести среща с Европейския парламент. Ние сме демократична институция. и аз лично с огромно внимание ще слушам това, което ще ни каже комисията като орган на изпълнителната власт, ако има да ни каже нещо. И предполагам, че дискусията, която ще се проведе днес, сте в сянка господин Суста и Риналди, сигурно ще имат също какво да кажат. Благодаря ви. Сега искам да Чуя мнението на комисията. Господин Пауло Херцоки има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на е, госпожа Москардини, заместник-председател на комисията, е, за е, въпроса, който повдига. Първо е, бих е, искал да ви уверя, е, че няма никакво съмнение в дълбокото уважение, с което комисията и в частност комисар Дегухт се, се отнасяли винаги към тази институция и намерението да се предложи на комисията да се оттегли така наречения правилник беше е, взето преди комисията да вземе решение. Както вече казах, е, комисар Дегухт е решил да се отегли предложението, е, но комисията продължава да държи на целите, е, които се преследват по силата на този правилник, а именно е, потребителите да бъдат уведомявани е, за происхода на стоките, които се продават в Европейския съюз. Причината, поради която комисарят е решил да отегли предложението, взима предвид първо общия контекст и няколко, и няколко факта, свързани с, с, с, с този контекст. Първо, първо и основно, ние настояваме на усилията на комисията да се опита да излезе от тази задънена улица е, Ясно е, че е, предложението беше предвидено през 2005 година и дори и в е, изменения му вид от Европейския парламент не се осъществява никакъв напредък. Е, имаше много затруднено положение в съвета, което беше взето предвид. На второ място, от техническа гледна точка, през тези 7 години е, нямаше никакво развитие в съдебната практика на СТО, поради което параметрите, поради е, които схемата за происход трябва изцяло да отговарят на правилата на СТО, са се променили. И е, ние стигнахме до заключението, че за да сме сигурни, че е, ще се съобразяваме с, с правото на СТО, трябва предложението да се прилага не само към е, внесени стоки, но също така и от е, произведени стоки в Европейски съюз. Предложението е техническо. Не е необходимо предложение по член 207 от договора за Европейския съюз, а се позоваваме на член 104. Това всъщност е член, който засяга вътрешния пазар. Така че, за да се види дали трябва да се позовем на този член, ние трябва е, да сме сигурни дали всички страни искат е, да търгуват и съответно трябва да се види дали е необходима схемата е, за происход, предложена от Европейския съюз. Така че ние стигнахме до заключението, че за да предвидим действие по този въпрос, трябва да се върви по нов път а не по пътя, по който тръгнахме през 2005 година. Разбира се, има и технически въпроси, които трябва да бъдат разгледани. Трябва ли да се поставят етикети на вътрешни продукти? Трябва ли да се пише произведени в Европейски съюз или в дадена държава членка? Така че трябва да се намери отговори на тези технически въпроси. Това са причините, поради които е, комисията реши е, да оттегли предложението, направено през 2005 година. До толкова, е, доколкото мога да взема отношение по новото предложение, Както казах, няма намерение да се прави предложение по търговията. Всъщност е, това засяга само е, вносните стоки. Ако е, в последствие трябва да разгледаме въпроса в по-широк план, да имаме предвид и националното производство, тогава ще трябва това да се обсъди в комисията Комисията компетентна по този въпрос. Може би в конкретни случаи трябва да се има предвид е, е, международната търговия и предприятията. Така че е, ние изцяло се придържаме към принципите, но не смятаме, че този правилник като инструмент е най-подходящия е, от правна и политическа гледна точка и е, най-подходящия правилник предвид е, целите, които преследваме. Благодаря ви за времето, което ми отделихте. Председателят, благодаря ви. Кой би искал да вземе думата от депутатите? господин Суста първо, после господин Скела. Грация, грация, президенте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на комисията за това, че е, официализира е, по някакъв е, начин решение, което висеше така, но което въпреки всичко ни изненадва. Щеше да бъде много по-просто, ако комисар Дегухт е, беше дръзнал да каже истината. Е, а именно, че е, в съвета няма мнозинство по този въпрос. на времето Екофин си промени мнението и заяви, че предложението е много демодирано. Обаче това твърдение, че е демодирано, изобщо не е мотивирано. Така че е, политическия въпрос щеше да бъде разрешен. Ако бяхме казали, че това решение се основава на новата съдебна практика на СТО, е, свързано с продукти като тютюна или рибата тон, при които има указания или за происхода, или географски указания – но това е, няма да е същото, както правилника, за който говорим, който е, е същински инструмент, по силата на който е, могат да се взимат решения. Решението щеше да бъде много просто, обаче в Европейски съюз решенията никога не са прости. Прилагаме просто два реда, както в Европейския съюз, Made in USA и задължението за всички да поставят етикети, върху продуктите, които са произведени в Съединените щати. СТО промени практиката си. Вярно е, е, че съдебният подход към правилника се промени коренно и е, по този е, начин се създава възможност да се, подаде, да се, да се дадат подсъд Китай, Австралия и Япония защото техните правилници за етикетиране на стоки от трети страни са бариера пред внос от други страни, т.е. нарушение на правилата на СТО. Така че това не е просто съдебна практика, но и мотив за оттегляне на правилника в Европейския съюз. Тъкмо обратното трябва да стане повод за много по-широка дискусия в СТО по въпросите за етикетирането. Ето защо би било уместно да се координират правилата за стоките, произведени в Европейския съюз, с изисквания за стоки, произведени в трета страна. Е, това е еволюцията, която е, желаем. Говорим естествено и е, за достъпа до обществени поръчки и за принципа на реципрочност. Мисля, че трябва да има реципрочност между изискванията за вътрешния и за външния пазар. Така че остава още един въпрос, който никой не пожела да разбере, а комисията пък изобщо не благоволи да разбере това е някакъв е, зле разбран протекционизъм. Защото е, всъщност е, говорим за защита на система за производство, която е демодирана. Именно системата за производство е демодирана и устаряла ние се опитваме да защитим потребителя. Сега аз отправям един апел към комисията като институция. Тя има законодателна инициатива. И в това ви качество, ако обичате, уважавайте останалите институции. В конкретни случаи не беше засвидетелствано уважение към Европейския парламент. измежду всички онези, които изпитваха толкова дълбоки съмнения по това предложение – Знайте, че Европейския парламент не е, е някаква извънземна структура. Европейският парламент представлява 500 милиона граждани е, и Европейския парламент е съставен от европейски депутати, които от своя страна представляват е, своите избиратели трябва е, е, е, ние е, гласувахме този правилник с 500 гласа кой е, по-добре от нас може да представлява общия интерес от този вод на 500 милиона граждани. И е, за това настоявам Европейската комисия като институция, а не даден комисар или дадени бюрократи, е, комисията да приеме предложение, което е, защитава свещеното право на европейския потребител да знае. Да знае е, къде е, е, е, завършен даден продукт и кой е същинския му происход, за да можем да е, се съобразяваме с законодателството на основните ни конкуренти на световния пазар. В противен случай Европейски съюз ще извърши огромна грешка спрямо интересите на своите 500 милиона граждани и най-вече спрямо своите интереси е, без като не гарантира правила по силата на които ние сме равни партньори на световния пазар, а това е недопустимо. Um, please. Благодаря много във връзка с резолюцията за памука. Това всъщност е следващата точка. Добре. В такъв случай, нека да се изкаже не в качеството си на председателстващ, а в качеството си на член на комисията. Искам да направя един личен коментар. Няма значение дали някой е за или против този регламент. Разбирам техническите причини за оттеглянето, обсъдили сме ги, но това, което не разбирам, и мисля, че всички колеги са съгласни с това, е как и защо цели две години съветът така и не направи каквото и да било по този въпрос. Имаме си законодателна процедура. Комисията прави предложение, парламентът преминава през първо четене, съветът нищо. Така че бих искал заедно с съвета да обсъдим дали това е добър навик. След това, когато комисията направи това предложение, тя го направи, защото смяташе, че това е добро предложение. И тук в парламента то получи широка подкрепа. Така че се чудя дали наистина техническите причини са основанието да се оттегли това предложение. Въобще, това, което научавам от комисията е, че тя оттегля предложението, вместо, а, че прави ново предложение. А, така ли трябва да се работи? В крайна сметка, би било много по-редно комисията в следващите няколко месеца да направи нови предложения. Има ли такива намерения или не? Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с казаното от вас, че съветът на две години не е направил нищо. Настоящите процедури позволяват на съвета това. Комисията е, е направила всичко възможно, за да подхрани дебата в съвета. По вашия въпрос, дали ще има ново предложение, на този етап можем да отговорим само по търговското измерение, т.е. едно предложение, което, както казах, се основава на търговската политика на Европейския съюз. Предложението се оттегля, защото на този етап комисията не смята, че в този случай мерките в областта на търговската политика са правилното решение, правилната реакция. Става дума основно за внос. Признаваме, че има проблем с, потреб... с информацията за потребителите и че той трябва да се реши. В крайна сметка трябва да се знае и положението в съвета и в Световната търговска организация, което през 2010 година бе доста по-различно. 525 гласа даде тогава парламентът в подкрепа на предложението на комисията, но там нататък има допълнителни случаи в практиката на СТО и, за съжаление, правилата на СТО са приложими към сълскостопански продукти. Рибата тон обаче е, е, е не се включва в списъка на сълскостопанските продукти, а е по-скоро списъка на промишлените продукти. Така се преговаря по нея в СЕТАО, е такава класификацията. Парламентът настоя да се действа. Господин Суста настоява за това и да, действително, в рамките на обичайния диалог между институциите ще направим това. Както казах, целта е да реагираме възможно най-адекватно на настоящата ситуация. И на този етап смятаме, че действията в областта и че трябва да се вземат предвид действия и в областта на местните продукти и в областта на вносните продукти. И на този етап не мога да кажа нищо повече от това. Благодаря, Кристияна Москардини има думата. Много съжалявам, че ви се налага да идвате тук и да защитавате такива незащитими позиции. В крайна сметка, а, още от 2007 година е ясно, че компетентният комисар е комисарят Декхухт и а, че трябва да има модификация на разпоредбите в тази област а, и една година след а, промяната на правилата в, в СТО, и е, още една година след е, гласуването в пленарна зала, какво направи комисията? Не, не, не ми отговаряйте. Мисля, че трябва да се гарантира институционалния аспект. А, да, може да се вземе политическо решение да се оттегли предложението, но не може просто ей тъй да се а, оттегля без да се информира парламентът и а, е, след това, а, е, като се напише просто едно а, е, смехотворно писмо. И това не е всичко. Въобще, кога направихте голямото откритие, че е много важно външните пазари да са свързани с вътрешните пазари и е, в крайна сметка, ако нещо е произведено в е, е, Англия или Германия, много добре. В крайна сметка, това, което мен ме вълнува е да знам, че е произведено в Европа, че се спазват европейските правила, че се спазват европейските изисквания за безопасност и за качество. Въобще, е, как така през 2009 година комисията не е знаела, че правилата на СТО са се били променили? На второ място. Преди един месец. Как така не сте си давали сметка, че трябва да се включат и международните пазари? И сте мислили, че е достатъчно да се действа само на вътрешния пазар? В крайна сметка, промените в СТО не дават право на СТО да настоява страни, които са въвели норми, е, които са противни е, е, на тези на СТО, да се обясняват. Китай въвежда каквото се иска. СТО не ги такова, какво става тук в Европа? Благодаря много. Благодаря за тези коментари. Доста трудно е да се закрие дебата по тази точка, но може би е най-добре на някоя от следващите ни срещи да поканим комисаря Дехухт и да говорим а, точно по този въпрос. Ако сте съгласни, може би е добре да го поканим. Той в крайна сметка може да ни даде по-различни отговори от представителя на Генерална дирекция търговия, евентуално по-политически отсветени отговори. Представителят на комисията, вижте сега, за да се разберем добре, нека да се изкаже на италиански, за да съм сигурен, че сте ме разбрали. Промените в, прецедент, в практиката на СТО са от 2010 година, случая КУЛ. Cool. През 2011 година излезе съдебното решение, което въведе тази процедурна промяна. Апелативният орган става дума. Така че, е, да, наистина нямало как през 2009 година да предвидим тези развития. От там нататък, що се отнася до безопасността за потребителите? Е, целта на регламента е да се информират потребителите за происхода на продукта, за качеството на продукта и за факта, че този продукт спазва европейските норми. Има и други регламенти, които постигат тази цел и като комисията никога не е смятала, че един продукт, който идва от Китай или от някоя друга страна, само поради това, че идва от другаде, не отговаря на европейските изисквания. И нека да уточня. Промяната в правилата на СЕТЕЛ всъщност дойде в последствие, в последствие след гласуването в парламент коментари извън микрофона от госпожа Москардини. Благодаря. И така, колеги, ако не възразявате, нека да приключим дебата по тази точка. Предложението на комисията е от 2010 година. По това време комисията е смятала, че е необходимо да се регламентира тази област през 2005, извинете. След това а, Европейският парламент даде своята позиция на първо четене и е добре на някои от следващите ни заседания да поканим комисаря Дехухт, за да може да се вземе решение как да се придвижим напред в тази област. В крайна сметка, ние не искаме просто едно съобщение, че се оттегля предложението, искаме да разберем какво ще се направи в тази област от тук нататък. Благодаря, колеги, за този дебат. Благодаря на представителя на комисията за това, че участва в този дебат така честно и открито. И ако нямате други на коментари, нека да преминем към точка 12. Устойчивостта в ригата на стойността за помука в световен аспект става дума за евентуално присъединяване на Европейския съюз към Международния консултативен комитет по памука който отговаря за памука и памъчните тъкани. Държавите членки все още трябва да уточнят своите позиции и а, за това парламента трябва да използва тази възможност да изрази своята а, позиция във връзка с а, големите предизвикателства, свързани с памука. Има а, субсидии, има ограничения за износа и така нататък, но има и още сериозни а, въпроси, да кажем намаляването на възможностите за елиминиране на детския труд и на нарушенията прямо околната среда. Докладчиците, госпожа Москардини и господин Куташ, настояват за увеличена прозрачност и проследяемост в тази област. Давам думата на Кристияна Москардини. Президенте, коме и колеги Санно. Благодаря ви, господин председател. Както знаят, уважаемите колеги, Има организация, която се занимава с памук, която представлява 41 страни производителки на тютюн, най-вече Китай, Индия и други страни. По този начин се прехранват стотици милиони семейства Всъщност и в Европа много семейства се прехранват благодарение на търговията с памук. Спада продажбата на памук, но всъщност производството на памучни продукти представлява една, 1% има 100 000 производители на памучни произведения на памук в Европа. Организацията ИКА е много важна организация, международна организация. Целта на този орган е да защитава качеството на продуктите, но и да се занимава с начина по който се отглежда памук. Необходима е много вода при отглеждането на памук и очевидно има сериозни проблеми с източниците на вода, както и проблеми свързани с пестицидите и възможното замърсяване. Както вие добре знаете в тази комисия, памукът Производството на памук включва много експлоатация на детски труд. Много места по света има деца, чието труд се експлоатира най-вече в отрасъла за производството на памук. Някои от нас а, участват като индивидуални членове в Организацията по производството на памук и как в момента не сме членове като Европейски съюз, което не означава, че имаме защитени интереси, подсилени интереси в този сектор. Това означава, че трябва да получим и по-голямо въздействие, да имаме по-голямо въздействие, когато се спазват правата на човека и правата на децата, особено в тези страни, в които се знае, че не се спазват и се нарушават тези права. Надявам се, че сега с нашето влизане в организацията Китай, най-големият производител на памук всъщност не са членове на организацията. Те не искат да прилагат тези минимални правила. Проблемът е, че в ИКАК Имаше риск, че като влезем, като една обща организация, като общ конструкт Европейски съюз, ще загубим гласове а, и а, щяхме да имаме само един глас. Но сега системата за гласуване се промени. И в момента, дори като една и като един единствен конструкт, пак ще имаме по-голяма тежест на гласа. Ситуацията се следи и се а, предава Европейския парламент получава информация и ще получава няколко години след нашето присъединяване към и как. А, нека сега да ви спомена някои от проблемите, които вече а, бяха споменати. А, ще бъда на ваше разположение, за да мога да отговарям на въпроси и да коментирам вашите бележки. Много ви благодаря, госпожо Мускардини, за доброто встъпление към темата и сега направо давам думата на колегите, господин Куташ. Благодаря ви, благодаря ви, господин председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Мускардини за доброто сътрудничество и работа по, по този документ. Тя включи охотно моите опасения, включени с експлоатацията на детски труд при отглеждането на памук. Статистически данни, според МОД има над 250 хиляди деца в цял свят, които се занимават с такива дейности и този детски труд трябва да бъде забранен. Всъщност става дума за 250 милиона деца, като 115 милиона от тях се занимават с дейности, които се считат за опасни. Огромна част от тях се занимават с селско стопанство, като огромна част от тях работят най-вече в страните производителки на памук при съденето на памука и при събирането на реколтата. Този проблем не може да се разглежда изолирано от основните причини, а именно бедност в селските региони, липса на възможности за бъдещите поколения, както и липса на каквато и да било защита на правата на децата. Но Европейската комисия разполага с основната търговска политика и инструмент на търговската политика за популяризиране на основните права и стандарти. Европейската комисия би могла да се оттегли от преговорите, ако определена страна нарушава принципите заложени в конвенциите на МОД, например конвенцията 138 по отношение на минималната възраст за заетост или пък 182 конвенция за налагането на мерки за незабавна забрана на най-лошите форми на експлоатация на детския труд. Поради тази причина искам да помоля Европейската комисия да отчете опасенията на Европейския парламент във връзка с детския труд и да отчете доколко е удачно да се предостави на Европейския парламент законодателно предложение за мерките за проследяемост при стоките, които са произведени с детски труд. Благодаря ви. Yeah. Thank you very much, Mr. Kutas. Благодаря ви, господин. Кутеш. Thanks a lot. So now on... Много ви благодаря. Госпожа Келер има думата. Тук за памука, нали така, но и по предишния документ ние сме като цяло съгласни с докладчика, така че много ви благодаря, госпожо Москардини. Виждаме някои сфери, в които можем да подадем изменения – а просто за да има повече детайлност. Защото смятаме, че ако се посочи един общ проблем или се посочва една обща насока на решенията, трябва да бъдем и по-конкретни в препоръките за това какво трябва да се прави. И в някои параграфи, като 8 и 9, например, мисля, че бихме могли да бъдем по-конкретни по отношение на препоръките, които даваме, но не искам да се противопоставям на нищо, което сте включили. Просто става дума за по-конкретни предложения. И един въпрос, който за мен е доста озадачаващ, е в параграф първи, че и тук цитирам, за да се повиши прозрачността по отношение на памука и производните стоки и така нататък. Малко по-нататък обаче се казва, че вие подкрепяте субсидиите за европейските производители на памук и до една страна ми се вижда противоречиво от една страна да се подкрепят субсидиите, от друга страна да се борим срещу мерките за изкривяване на конкуренцията. Така че да се борим срещу изкривяването на конкуренцията, извинете. Тоест трябва да изберем или единия път, или другия. Няма как и двата. И също така още един въпрос, който, с който не съм напълно съгласна, е, че вие казвате, че забраната за износ и ограниченията са основната причина за волатилността на цените на памука. И да, наистина, въпреки, че сме съгласни, че упражнява въздействие върху цените на памука в световен мащаб, има по-важни фактори, Например, истинската цена за променливостта на цените на памука може да бъдат лошите климатични условия. Това може да се случи и това прави отрасъла привлекателен за финансовите спекуланти. Ето защо има толкова голяма променливост на цените. Поради тази причина борда за качеството и цените по-скоро ще бъде и е стабилизиращ фактор, а не толкова основна причина. Така че може да видите, може да сте съгласна, може би не, но така или иначе по-скоро разглеждам този въпрос като повишаващ стабилността, а не променливостта на цените, така че тук сме на различни мнения. И по други въпроси можем да подадем изменения, за да бъде има повече конкретика, но по субсидиите. Дали искаме да се борим срещу мерките за изкривяване на конкуренцията или искаме субсидии за отглеждането на памук. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря и на докладчика за доклада. Мисля, че е доста изчерпателен и се занимава с този толкова важен въпрос, който е свързан с въздействието върху околната среда. Знаем всички проблеми, свързани с експлоатацията на работници и най-вече на детски труд може би да се включи малко повече за въздействието върху околната среда, използването на пестициди. Много са шокиращи статистическите данни. 10% от пестицидите в световен мащаб се използват при отглеждането на памук. 25% от инсектицидите са в памука и това има огромно въздействие върху околната среда, както и върху работниците, не само върху децата. И мисля, че въздействието върху здравето на тези работници е много важно. Също така, използването на вода. Тук трябва да бъдем по-конкретни, защото това е много важен въпрос. И е свързан с огромния световен проблем намаляването, свиването на Аралско море. Знаем, че огромна част от водата в Аралско море просто изчезва заради напояването на оризови полета извинете, на памук. Това е много важен въпрос. И също така, ако може да се включи конкретно споменаване на Пакистан, третия по големина износител на памук в световен мащаб – и ролята на комисията в, по този въпрос, когато непрекъснато изтъкваме от година, година и половина необходимостта да се включи един абзац, който да показва какво става защото тук тази година виждаме, че е, има деца, които насилствено, принудително работят, както и по-възрастни, пълнолетни работници, които биват принуждавани да работят на памучните поля в Пакистан. Ако може това да се спомене изрично. И на трето място, съгласен съм с ударението върху принудителния труд и детския труд, но мисля, че трябва да говорим малко по-общо за трудовите условия, за всички, които работят в този сектор, профсъюзни правила, колективно договаряне и така нататък. И накрая ще подадем най-вероятно изменение за състава на и как и нуждата да се включат профсъюзите, неправителствени организации, гражданското общество в работата на тази организация, за да може да се следят всички случаи на злоупотреби и така нататък. Благодаря. Много благодаря. Не виждам други колеги, които да искат да се изкажат, така че давам думата на Европейската комисия. Заповядайте. Много ви благодаря. Ще говоря конкретно по всички въпроси, освен много специфичните въпроси по търговията, по а, които ще взема отношение моята колега. Благодаря на госпожа Москардини. Съгласни сме с почти всичко, което се изтъква в доклада. Благодаря и за коментарите, направени от депутатите, най-вече за околната среда и въпросите с детския труд, които според нас наистина са много важни. Може би би било добре да се направи едно пояснение за това докъде сме в преговорите, за да избегнем всякакво възможно объркване. Обсъждаме присъединяването към и как от доста време насам. Провели сме редица срещи и с групата в съвета. Никога не сме виждали нежелание да се включим към и как. Напротив, държавите членки по-скоро казват, че са за присъединяване към и как. Но присъединяването все още не е факт, защото се провеждат много дълги дискусии за това как точно да стане това присъединяване на миналата среща, която се състоя на проба, вече почти беше взето решение. Както каза ние трябваше да се промени системата на гласуване и да видим дали ще има една вноска, като, една, като един член с, едно, с един глас. И в крайна сметка решихме, че трябва да обсъдим с и как присъединяването възоснова на един член, една вноска, един глас. Това беше решението, което се взе в крайна сметка. Комисията имаше задача да обсъди този въпрос си как неформално, за да видим как да получим възможност да се присъединим възможно най-скоро. Има определени неща, определени стъпки, които трябва да се променят и как трябва да промени своите процедурни правила. За момента само, член, само държави могат да бъдат членове на организацията и не приемат, до сега няма не е имало такъв конструкт като Европейския съюз. Секретарията на ИКАК ни уверява, че това няма да е проблем и че може да се постигне доста бързо. Смятаме, че като един член на ИКАК, както каза госпожа Мускардини, ще доведе до упражняването на по-голямо влияние. Имаме, ние представляваме Европейския съюз в, по един въпрос, който е от изключителна компетенция на Европейския съюз по въпроси като околната среда, детския труд, трудови взаимоотношения, ще имаме по-голямо въздействие. По времето наистина е много трудно да се каже. Надяваме се, че ще стане много бързо. Надяваме се, че вместо да се налага да чакаме следващото пленарно заседание, когато ще трябва да се подкрепи членството, което формално ще бъде така или иначе необходимо, ще успеем да се присъединим към организацията по-рано но ще обсъдим въпроса с секретарията, за да видим дали а, имаме право да направим това. Тоест процесът е следния и как най-напред променя правилата си, след което те трябва да бъдат разгледани от държавите членки в контекста на проба, което трябва да е доста лесно начинание, защото адаптацията е доста минимална, доколкото виждаме. И след това трябва да се гарантира, че членовете на ИКАК приемат членството на ЕС възоснова на един член, една вноска, един глас, което означава малко намаляване на бюджета на и как, но намаляването е доста малко и как ще каже добре, ще процедираме, ще действаме с по-малък бюджет или пък ще поискат от своите членове да внасят по-голяма вноска. Ако говорим за увеличаване на вноската. Това означава 100 000 евро разбити по държавите членки. Може би ще има съвсем малко намаляване на персонала или на заплатите, на заплащането. Това ще бъде въздействието на намаляването на бюджета, ако решат да не си набавят по друг начин липсващата сума. Също така Трябваше да обсъди и с и как въпроса за скоростта, за начина по който ще се развиват събитията. Това включваше и как и ключовите участници, и ключовите членове, което ще стане през следващите няколко месеца, за да се присъединим колкото е възможно по-бързо. You, um... Благодаря, господин председател. Аз работя в Европейската комисия, Генерална дирекция търговия и ние взехме е, под внимание загрижеността на парламента за това, че деца работят и ние споделяме тази загриженост. Ние с, е, удоволствие виждаме точка с седма, е, където се казва, че е, трябва да има специална рамка за използването на детски труд и по кой е най-ефикасният начин за да се справим с проблема, колкото до проследяемостта и механизма за проследяемост. Комисията в момента разглежда информацията, с която разполага по това какво може да се направи по проследимостта. Има някои затруднения, особено за конкретната осъществимост, правни съображения, защото по силата на този механизъм ние трябва да сме сигурни, че е, няма дискриминация, че може да се приложи на практика и да се прецени какъв е ефекта. Има и технически въпроси, като например наличния инструментариум е, спрямо ограничената група на производители на суровини. Ние ще се опитваме да проявяваме инициативи и да наблюдаваме е, развитието на отрасъла заедно с други международни организации, но ние е, взехме под внимание значението, което парламента е, отдава на този въпрос. И накрая, съвсем накратко, е, по е, мерките е, за изкривяване на търговият. Производството на тютюн в Европейския съюз е 1%. 1,1% 2006 е година е извършена значителна реформа в отрасъла. Е, субсидиите значително са намалени. Е, почти изцяло са отстранени субсидиите, които изкривяват търговията, така че няма никакво противоречие. А, ако всичко, което изкривява търговията и нашата политика на вътрешно ниво е, се прилагат едновременно. Имам предвид политиката ни е, вътре в Европейския съюз. Председателят, благодаря ви. Тъй като е, е няма други и, и никой не е помолил да вземе думата. Сега давам думата на госпожа докладчика Кристияна Москардини. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на комисията за положителното им мнение за нашата работа. Искам само да ви кажа, че според нас Присъединяването на Европейския съюз към ИКАК е, трябва да даде възможност на Европейския съюз да защитава своите интереси е, и е, да подобри контрола на събори срещу замърсяването на околната среда, срещу работа, детския труд, 41 член на, на ИКАК са гласували за това. Ние прибавихме към тях и нашите гласове. Така че ще бъде много хубаво, ако можем да повлияем на гласуването в ИКАК. Ако Ако е, бяха влезли само 7 страни, нямаше да бъде е, особено значително, защото нямаше е, да е, натежим при взимането на решения. Европейския парламент е за присъединяване към ИКАК, но при, но с е, е, е преброяване на гласовете за да можем е, действително да влияем на решенията, които ще се взимат. И аз е, искам да благодаря на колегата Уташ, е, особено по това, което свърши по детския труд. И заявявам на всички, които се изказаха, че ще е, ви бъдем много признателни за всяко подобрение на нашето е, предложение. Независимо от това, дали ще го направите сами или в колектив, е, за проявения интерес към отрасъла. Изобщо всичко, което може да подобри нашето предложение, ще бъде изследвано най-внимателно. Сега, колкото до изкривяващите мерки, искам да цитирам Волтер. който говори за точността на термините. Точността на понятията – защото ние не говорим е, за е, мерки, е, които ще изкривят търговията чрез субсидии за нашите сълскостопански производители. Аз имам друго нещо предвид. Деца по на 10 години работят и на които дори не им се плаща. И ако в някой страни е, се експлуатира този труд, е, това не само не е етично, но се изкривява търговията. Изкривява се търговията. А, а, ако имаме същия проблем, както с волтаичните пана от Китай, и ако е, се продават на вътрешния пазар на по-висока цена, отколкото е, е износната цена, тогава е ясно, че има проблем. И ако е, е, хората работят е, при условия сходни на концентрационен лагер, естествено, че това изкривява търговията. Ако е, човек експлуатира населението си, е ясно, че на е, пазара е, се пуска изключително конкурентоспособен продукт, обаче търговията е изкривена. Така че е, положително ще се отнеса към всяко предложение за проверка или подобрение на текста. Искам да е, напомня на всички от тези, които са убедени, че могат да подобрят е, проекта е, чрез предложение за изменения. Е, крайният срок е 4 декември, 6 часа вечерта. Така, сега стигаме до точка 13 и 14. Това е, е, е доклад по инициатива на парламента. Автор е госпожа Токия Сайфи. Стимулиране от търгови... на... Е, растеж, който се стимулира от търговията и инвестициите в развиващите се страни и напредък и развитието чрез търговията. Имаме мнение по всеки един от е, е, комисията и за да има ясно разграничение на компетенциите е, и заради това някое припокриване между двата доклада е неизбедно. Е, трябва да има достатъчно последователност в документа, който ще се гласува от парламента. И накрая е, господин Свенсън е, не може да участва в нашата среща. А също така колежката е, Сайфи е, трябваше да отиде до Париж и заради това е, тя ме тя ме опълномощи да прочета това, което има да кажа по докладите. Ако обичате, слушайте внимателно. Това е проекто доклад за Комисията развитие. Аз представям двата доклада едновременно, обаче съм на ваше разположение, ако имате специфични въпроси по един от двата текста. Колкото до процедурата, вие знаете, че нашата комисия, Комисията по развитие, са изготвили доклади по член 15. Има становище от Инта, докладчик Свенсън. Той е, е, спомена два въпроса, които не можех да включа в моя проекто доклад, е, защото имаше ограничения в дължината на текста. Е, кооперативната отговорност и малките средни предприятия. Искам да ви кажа, че това ще бъде обект на два допълнителни изчерпателни текста. В първи параграф на моя доклад се казва, че търговията може да допренесе за развитието, за устойчив растеж в развиващите се страни. На второ място, обаче, сами по себе си те не могат да имат решително отражение върху економическия растеж. И на трето място, техническата и финансовата помощ, е, както е, и паралелни национални марки трябва да се прилагат на докладчика в Сянка на последното заседание е, поиска европейска търговия в полза на развитието. Ние насърчаваме мултилатерализъм, търговски предпочитания, търговски споразумения, помощ за търговията и инвестиции при подобни условия, както в развитите страни. Европейския съюз разполага с целият този инструмент, широко ги прилага. Е, всъщност най-голямата търговия се осъществява от Европейския съюз, но има възможности за подобрение. Първо, коми... Е, предложението на комисията е по-добре да се прицелим към получателите, да не се базираме само на БВП. Имам предвид и критерии като общото развитие на страните, какви са потребностите и какви са собствените им ресурси и Европейския съюз трябва да се съсредоточи върху местни регионални пазари и е, е, регионалната търговска интеграция е необходима като стъпка към световната търговия. Ето защо комисията трябва е, да упрости преференциалните правила за происход, те да са по-достъпни за малки партньори, да се развие междинна търговия. И накрая Европейския съюз трябва да работи с а, правителствата на страните бенефициенти, за да се разбере по-добре какви са им нуждите и ресурсите, за да може мерките от Европейския съюз да са по-подходящи. И е, е, Европейския съюз трябва да осъществява повече техническа помощ, да помага на правителствата да разработват техни бизнес стратегии и да им помага а, да включва целите за развитието във всяка национална политика. И накрая финансирането и ефективността на помощта за търговски мерки. И накрая да се насърчава сътрудничество не само между институциите, и и с международни организации, но и с различни партньори. Защо? Първо, за да се адаптират действията, за да няма а, а, противоречия, защото те могат да са много скъпи. А, е, да се развиват партньорства, особено финансово партньорство, е, особено към юга. Ние трябва да настояваме на тази тенденция. Господин Шолц, който е, прие да бъде докладчик на преди... в сянка на предишната ни среща, пита за проценти. Трябва да се търсят показатели, но това е всъщност по инициатива на страните. Двата типа инвестиции са от ключово значение, особено когато европейския и националните бюджети страдат от кризата. Аз ще изготвя изменения по проекто доклада и ще посоча по какъв начин развиващите се страни могат да привлекат инвестиции, които смятат, че са приоритетни Господин Шоц е, каза, че има текст за финансовите транзакции като начин за финансиране. Ние сме съгласни с това, но правителствата в Европейския съюз далеч не са единодушни, но може би са възможно решение. Накрая това решение може да е, се базира на е, финансови стимули за пазара и накрая трябва да се разглеждат и стандарти за социални е, и за опазна околната среда. Искам да се спазват правомощите на двете комисии. Ето защо вашите изменения трябва да се съсредоточат основно върху търговията и инвестициите. Благодаря ви за вниманието. Е, ваша колежка Сайфи. Сега давам думата на колежката Мария и Франциска Келер и господин Шулц също поиска думата, тъй като а, стигаме до края. Ако обичате, а, ограничете се до 3 минути. Благодаря. Ще се изкажа от името на колегата Мария Берия, която нямаше как да присъства на днешното заседание. Просто ще изчита текста, който тя ми е дала за този доклад за търговията и инвестициите като двигател на развитието. След като разгледах документа, изготвен от доклада и след като а, обсъдихме въпроса на последното заседание на Комисията по международна търговия, първо искам да заявя, че това съобщение е много важно, защото ще помогне да се актуализира информацията за ситуацията в развиващите се страни, както и нововъзникващите економики. Трябва да се занимаем с препятствията пред търговията и инвестициите, за да можем да гарантираме страните да се възползват възможно най-много от тези мерки и действително да се напрегне, напредне към постигането на целите за развитие на хилядолетието. Имам няколко изменения. Първо трябва да се наблегне повече на синергизма между политиката за развитие и помощта е, на политиката в областта на търговията и помощта за развитие от е, Европейския съюз, е, като се добави съответната техническа помощ от Европейския съюз. И трябва да направим така, че техническата помощ също така да бъде насочена към развитието и човешкия капитал. Има нужда от по-добра координация между инициативите, проектите, между донорите и бенефициентите, за да може да има действителна стратегия за връзка между търговията и развитието и трябва всички заинтересовани страни да участват в координацията и приложението. На трето място трябва по-добра координация между политиките в област на Европейския съюз, а, така че да се постигат съвместните цели за развитието на търговията. Целта е да се засилят механизмите за оценка на въздействието и инвестициите в търговията, свързана с развитието. Регионалната интеграция е също инструмент, който може да ни помогне да е, гарантираме по-добри е, връзки, да засилим партньорствата между развиващите се страни в развитието на, на капацитета там, да насърчим търговските отношения да се съсредоточат повече върху развитието и също да се дадат двустранни преференции за тези страни, които са сред най-нуждаещите се. Поздравявам докладчики за отличната работа и съм готова да а, си сътрудничим, за да се постигне един балансиран доклад. Благодаря за коментарите. Давам думата на Франциска Келер. Благодаря. Нека и аз да благодаря на докладчика. Миналия път вече уточних основните ни коментари. Няма да повтарям всичко, но все пак нека да подчертая едно. Тук говорим за това как търговията и инвестициите могат да помогнат на развитието. Ако говорим за политиката в областта на развитието, говорим за развитието на други страни. И ако правим това в новата ера на политика на развитие, трябва да има предвид интересите на тези страни, на страните партньорски, а не само европейските интереси. Мисля, че това трябва да е ясно и когато говорим за търговията, инвестициите, които помагат за развитието. Целта е да помогнат за развитието на другите страни, а не на нашите. Така че тук трябва да е ясно за чии, чии интереси говорим. След това по отношение на последователността на политиката, тя е спомената, но не става дума само за един европейски е, принцип на обща координираност на политиката. Става дума за координираност на политиките, които въздействат върху развитието, т.е. каквото и да правим в чужбина, каквито и да било политически мерки. Е, да предприемаме, трябва тези мерки да са свързани с целите на развитието и с ам, целите на хилядолетието. Става дума за последователност на политиката с цел на постигане на развитие. Разбира се, търговията може да помогне за това. Това е безспорно. Въпросът е обаче за какъв тип търговия говорим и за това, че в крайна сметка Търговията играе своята роля, но а, тя не е единствената. Добре е да поговорим за това как трябва да изглежда тази търговия, как трябва да изглеждат тези инвестиции. И тук искам да задам един по-общ въпрос, може би към комисията. За какъв тип инвестиции говорим? За поглъщания, за сливания, за прехвърляне на активи между фирми, за финансови машинации или за действително нови инвестиции. Много важно е да се уточни това. Различните типове инвестиции е, какъв дял имат? По отношение на суровините, Зелените смятат, че трябва да се запазят ограниченията върху износа на суровини, които да се налагат в развиващите се страни, защото тези суровини могат да са от решаващо значение за развитието и за диверсификацията на тяхната економика. И за това е крайно време комисията да премахне феномена известен като ескалиране на тарифите, кои, е, е, целта на която е да, да улесни вноса на суровини в Европейския съюз от а, е, развиващи се економики, ощетявайки ги по този начин. Затова, вместо да забраняваме на развиващите се страни да налагат ограничения върху износа, трябва да им помогнем да защитят природните си ресурси и да ги добиват устойчиво и използват устойчиво. И накрая, по последната точка, селското стопанство. Много важно е отново за какъв тип селско стопанство говорим. Ако говорим за нещата както стоят сега, какво става тук? От Европа се изнасят някакви ефтини пилешки дреболи към развиващи се страни, а, това се насърчава, също времено се посвещават европейски средства за развитието на местния пазар на производството на пирешко месо в същите страни, така че това е двойна загуба и накрая. Между, а, правата на интелектуална собственост. Мисля, че не е приоритетно да се настоява пред развиващите се страни незабавно да спазят всички правила на защита на интелектуалната собственост. По-скоро трябва да им се помогне да въведат нови технологии, нови методологии, особено тези, които могат да бъдат свързани с екологизирането. Благодаря. Благодаря, госпожо Келер. Господин Шолц има думата. Благодаря, господин председател. Един кратък коментар. Две комисии успоредно правят доклад по едно и също предложение на комисията и предлагат е, своите позиции по тази тема. Въобще, е, това трябва да е доста луксозно начинание. Цялото посветено време, разходите за превод. Има повод за критики тук. Също но докладите сами по себе си са добри. Е, поздравявам госпожа Сайфи за нейния подход и смятам, че също време трябва да се вземе предвид и гледната точка на другата комисия и трябва в крайна сметка да стигнем до един конструктивен и координиран подход. Не за първи път се прилага този тип процедура. И е, всичко това е свързано и с историята на парламентарните комисии. Много често има взаимно недоверие между комисиите или между секретариатите на тези комисии. Също времено смятам, че точно такъв тип доклади могат да бъдат отличен повод да изгладим нещата, включително и процедурно тук в Европейски парламент. И така. Представихме становището си, има няколко предложения за изменения. Докладът покрива много различни елементи. И госпожа Сайфи уточни е, по кои елементи ще работи малко повече. Що се отнася до заплатите, един елемент, който не е достатъчно подчертан, както и въпроса за социалната отговорност на предприятията, смятам, че тези два елемента трябва непременно да бъдат взети предвид и споменати в доклада. По отношение на инвестициите. Не мога да разбера достатъчно добре мотив С от преамбюла. Там се уточнява, че инвестициите не биха могли да компенсират структурните слабости. А в четвърта точка докладчикът стига до съвсем различно заключение, а именно подчертава ефективността на инвестициите. Мисля, че тук има известни противоречия, които трябва да се изяснят. Що се отнася до интелектуалната собственост, мисля, че тук темата по-скоро подхожда на, глав... на раздела за промишлеността, а не на раздел за услугите. Мисля, че комисията трябва да продължи да работи по а, премахването на пречките пред търговията, свързана с суровините. И те са важен елемент на този доклад. Така че по отношение на тези елементи бих се радвал докладът да се рафинира. И е, също да се вземе решение за разпределението на отговорностите. В заключение, нека да поздравя докладчика за работата по тези, този проект. Благодаря. Oui, mais je veux commencer en félicitant également Madame Toffia euh, de ce rapport. Аз също искам да поздравя госпожа Сайфи за този доклад. Сор ду комерс интернационал и des Да, е, защото въпросът за инвестициите и търговията естествено са фактор за развитието. Искам обаче, искам да привлека вниманието на почитаемата публика е, върху факта, че това твърдение е малко едностранно защото последиците от развитието на търговията и на инвестициите всъщност е, първо е противоречиво, второ е доста разнородно. Глобално беше изключително положително, е, защото мултиплицирането на търговията през последните 30 години придружи развитието на световната економика и развитието на много страни, е, така наречените големи новопоявяващи се економики, които са много повече от така наречения БРИК Бразилия, Русия, Индия, Китай. Това са десетки страни. Обаче имаше и обратен ефект. Обедняването на много други страни, те са около 60 на брой, така наречените най-малко развити страни. И това е едно от заслугите на докладите е, Сайфа да се подчерта именно това. Е, тоест, помощите, така наречени терифицирани споразумения, трябва да бъдат по-добре прицелени, защото няма нищо особено в това да има споразумения с Китай, Бразилия или някой друг е, докато тези споразумения и помощи трябва да бъдат съсредоточени към развиващите се страни, към бавно развитите страни, които или тъпчат на едно място, или просто се връщат назад. И е, тук тя с основание подчертава, е, че е, подходящото пространство за развитие е, е обикновено континентално, регионално и местно, локално. Е, и е, за това трябва да настояваме върху организацията на помощта, за да се интегрират тези нива. И накрая е, е, споделя мнението и, че основните препятствия пред търговията не са тарифни. И измежду препятствията, които можем да цитираме, особено сред най-изостаналите страни, недостатъчна инфраструктура, недостатъчна логистика – е, затрудненията да се спазват изискванията за качество и сигурност, е, които са изисквания за достъп до пазарите на по-развитите страни и изобщо до международните пазари. Е, слабия достъп и цената на достъпа до информация за развитието на търговията, неподходящата система за кредити, всичко това са условия за развитие или за недостатъчно развитие, както се изразявахме едно време, които ние трябва да вземем предвид. Е, доклада ги отчита, но само частично. И тъй като ги отчита само частично, аз предложих изменения, за да могат те да бъдат отчетени изцяло. Много благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия. Господин Денис Пареш. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика за доклада. Виждаме, че като цяло докладът е в подкрепа на политиката, която сме одобрили. Имам някои коментари също така. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите. Най-напред концепцията за диференциация. Мисля, че тук трябва да имаме по-силно ударение, най-вече ударението, което споменахме като част от новата политика, то е малко слабо и също така отговорностите за ново появяващите се, бързо развиващите се економики могат да бъдат пояснени в доклада. По абзац Д там е малко пък противоположното за това, че на, на европейската политика може да допринася към развитието на националната политика. И това е малко обър, объркващо. Вече имаме техническо подпомагане, което може да се предоставя на отделните страни страните искат такава помощ, техническа, ние не можем да им налагаме. В абзац 5 има много дълъг списък от цели. Искам да подчертая, че тези цели се преследват от развиващите се страни в националните им политики. Параграф 6 се отнася до критерия приход на глава от населението, като определящ начините на подпомагането. Тук имаме и АД-десетата, като тук имаме и човешките активи, и човешката уязвимост към външни шокове. И това също са критерии, които трябва да се използват. Критерият приход на глава от населението също се използва като адекватен и относим параграф. Параграф 15 за правилата за происход. Нека да ви припомня, че сме коригирали правилата за происход, облегчили сме ги и сега ги използваме като образец за преговорите за асоцииране, за, за споразумение за асоцииране, партньорство и за свободна търговия. Параграф 16. Да, комисията ще се отчита регулярно за ефекта на GSP в съответствие с изискванията на член 40. По отношение на ИПА, ние от комисията сме отчели много внимателно препоръките на парламента. Всъщност в момента си имаме правила, които се прилагат, включително и за Африка. Мислим, че корозията на преференциите не може да се избегне, но трябва да се вземат предвид и интересите ни, когато водим деликатни преговори по споразуменията за свободна търговия. това, което е необходимо за финализиране на преговорите в момента не е повече гъвкавост, а политическа воля. И накрая по параграф 18 само искам да кажа, че при а, това искане комисията да прилага всички инструменти, които съществуват в тази връзка. Мисля, че за това ставаше дума в съобщението. Сега набързо по инвестициите. Инвестициите, които получавате, са тези, които привличате. Това зависи от местната среда, от правнадния контекст. По-скоро в нашата политика бихме искали да има производствени инвестиции, инвестиции за инфраструктурата. Що се отнася до ескалацията на тарифите, това не се отнася до най-нуждаещите се страни. Там дори няма никакви тарифи ако са от най-низко развитите се страни или пък специални тарифи и по силата на ИПА или FTA. Не знам дали корозията на преференциите, корозията на преференциите е най-важният въпрос за момента, но го разглеждаме така или иначе. Благодаря. Много благодаря. Благодаря ви за тези бележки. Има ли коментари и бележки от колегите? Ако няма, в този случай нека да ви напомня, че крайният срок за подаване на измененията е 19 декември, а за проекто, проекто доклада 24 януари 6 часа вечерта. Благодаря на всички вас, а сега нека да преминем към следващата точка, точка 15 временно споразумение, с което се установява рамка за споразумение за економическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка от една страна и Европейската общност и нейните държави членки. През октомври обменихме мнения с посланиците на четирите страни, с които има междинни споразумения. И сега вече зависи от членовете на нашата комисия да решат как точно да процедират нататък. И си давам думата сам на себе си, тъй като съм докладчик по този въпрос. И така, уважаеми колеги, на последното заседание аз споделих своето мнение с вас и имахме добър обмен на мнение с четирите страни, за които става дума. Наистина е добре, че четирите страни проявяват толкова сериозен интерес към нашето споразумение за партньорство. В поясненията към моят доклад съм се опитал да представя някои от преимуществата и недостатъците, както за Европейския съюз, така и за страните, които споменах. Така че моето предложение към вас е ние да приемем това споразумение, временно споразумение и ще съм благодарен, ако чуя вашите коментари. Очаквам обмен на мнение по въпроса. Франциска Келер. Um, Благодаря ви. Благодаря ви за доклада. Той беше предложен на предишната сесия, представен на предишната сесия през октомври. Чух, че бил много интересен. Аз имам и коментари, и въпроси по доклада, и обяснителното, и пояснението към него. Първо, вие твърдите, цитирам, че с правилно ли ви разбирам, че вие твърдите, че ще има увеличение в е, сътрудничество за развитие? Може би комисията ще каже какво е увеличението да се подпомогнат съответните страни, в кои области и така нататък. Мисля, че това е много важно. По въпроса за регионалната интеграция, аз съм съгласна с целта да има регионална интеграция, обаче не знам как се съдейства за тази интеграция. Както вие казахте, е, че само 11 страни са решили да се присъединят така че какво можем да кажем за останалите? мисля, че е важно тези 11 страни да почувстват, е, че е, има подобрение е, от регионалната интеграция. Ние можем да ги насърчаваме, но те самите трябва да решат как трябва да се изразява тази регионална интеграция. Доколкото аз съм чула от много от засегнатите страни, те се безпокоят, че това може да навлезе в общия пазар, например в Източна и Южна Африка. Може би ще вземете отношение по този въпрос. Аз лично съм си отбелязала с въпрос достатъчна защита за детската промишленост. Дали е достатъчно това? И искам да знам някои държави партньори е, се опитват да прилагат част от споразумението през май. Е, вече има ли някакви изводи? Искам да подчертая, че е много важно да наблюдаваме как се прилагат тези споразумения и какви полуки можем да извлечем от споразуменията, е, как се прилагат и какъв е резултата? И последен въпрос към комисията. Дали има закони и правилници е, към четирите страни да ги защитим и дали техните институционални, е, техния институционален капацитет вече е на лице? дали процедурата е достатъчно задължителна и дали те имат е, е, техническата възможност да прилагат споразумения чисто политически. Могат ли те да ги прилагат е, срещу Европейския съюз? Свършвам. Благодаря ви за доклада. Председателят, благодаря ви, госпожа Москардини. Сега, искам да повдигна два въпроса. Първо искам е, да благодаря на Даниел за тази толкова задълбочена и точна работа. Искам да ви напомня е, необходимостта да се отнасяме особено внимателно е, към докладите за Африка. Този континент е един от основните ни партньори. Макар и да сме го забравили през последните години. Ние знаем, че е, китайците действат в Африка, е, че са закупили милиони, милиони хектари. А, е, сега там се появява и Бразилия. Говоря и за търговия, и за производство. Аз не казвам, че Бразилия е агресивна, но напредва бързо. Така че подобно споразумение е достойно както за страните в Африка, така и за Европейски съюз и трябва да е, развиваме връзките ни и проектите, чрез които Европейския съюз ще се превърне в важен партньор за Африка. Благодаря ви. Благодаря ви за доклада. Ние продължаваме нашата дискусия от предишната ни среща с посланиците на тези страни. Аз мисля, че е, е, ИПА е, е, всъщност се маскира зад, зад, зад дискурса за регионална интеграция. Всъщност, говори се за улесняването за интеграция, но в конкретния случай регионалната интеграция се затруднява. И това е факт и втората точка – метода. Метода, по който се водят преговорите, е, защото е, всички и гражданското общество, и синдикатите, и представители на е, Африканския съюз, комисията се опитва да преговаря по агресивен начин, като изцяло пренебрегва безпокойствата на тези страни. Освен това се нарушава духа на споразумението от Котону и си гледа нейната работа без да се съобразява с предложенията на страните. Трябва да имаме предвид това. И на трето точко е, споразумението на е, самото естество на споразуменията е, страните искат да има по-голяма гъвкавост, намаление на тарифите, докато тук имаме кратка рамка 15 години, докато процеса на либерализиране е извършен при максимално изключване на 20% за либерализиране. В някои страни дори е, се е, цели либерализиране до 99% и това е изключително опасно за местното население и за местната економика. И накрая аз е, знам, че Комисията на ООН за Африка е направила много изследвания, при които ние трябва да е, имаме предвид, че се нарушава регионалната интеграция, спира се индустриализацията. Не знам дали комисията е имала предвид е, тези безпокойства. Председателя, тъй като на няколко пъти, тъй като вече бяха отправени доста въпроси до комисията, затова давам думата на представителя на Европейската комисия за отговор. Thinking, um, the, the rapporteur and... Нека да благодаря на докладчика и на уважаемите господа и дами депутати, които зададоха въпроси. По отношение на конкретния въпрос за предпазните клаузи, и т.е. възможността да се спрем временно действието, когато има опасност от нараняване. Това е покрито от споразумението за партньорство. Има симетрично действащи мерки в споразуменията за економическо партньорство, които според нас са много гъвкав инструмент. Това не означава, че се надяваме, че ще се използват често, но в крайна сметка рамката е на лице и целта е да не се направи по-трудно приложението на тези мерки. Трябва те да са ясни. И условията също. На второ място, нашите партньори имат възможността и правомощията да поискат приложението на такава мярка, когато това е необходимо. Ние, разбира се, ам, сме готови, там където партньорите не са готови на този етап, да помогнем за изграждането на капацитет. Има и въпрос за подкрепенето на междинното приложение чрез сътрудничество за развитие. Това е въпрос, който бих, задал, бих прехвърлил на колегата. Що се отнася до предпазната клауза, разбира се, има клауза за детски труд. И се предвижда да бъдат предприяти съответните мерки. Също времено трябва да продължава да се върши работата по наблюдение на приложението на споразумението. Все още е рано да се направи оценка на неговото въздействие, но фактите са следните – а, на Маврици е започнала работата по приложението на съответните намалявания на митата, а, по които Маврици е поел ангажименти, а, другите партньорки а, все още не са започнали да ги прилагат, но а, планират мерките а, и се срещнахме в рамките на комисията на споразумението за пар... економическо партньорство, комисията за раз... сътрудничество за развитие и комисията за сътрудничество в областта на митниците. И в резултат на тези срещи ще има автоматична дерогация за правилата за происход за един от основните експортни продукти, а именно консервираната рибатон от 1 януари. Това са и част от конкретните резултати, които вече постигаме. Напълно съм съгласен, че трябва да продължим да обръщаме специално внимание на Африка и а, е, именно чрез поразуменията за економически партньорства правим това. По въпроса за регионалната интеграция повдигнат от няколко оратори. Въпрос, който е в сърцевината на инициативата за споразуменията за економическо партньорство. По-настоящем работим с с междинни споразумения с подгрупи и страни. Не можем да настояваме отвън за интеграция в региона, но Е, не и чрез такива е, споразумения най-малкото, но в никакъв случай пък не може да се твърди обратното, че тези споразумения пречат на регионалната интеграция. Е, въпросът е следният. Тези споразумения създават една рамка. Рамка за сътрудничество между тези страни и Европейския съюз. И вече виждаме работата по въвеждането на конкретните тарифни инструменти, е, по конкретната тарифна номенклатура. Това е много важна, макар и изключително техническа е, работа, без която няма как да се постигне напредък. Готов съм да ви предоставя повече подробности, но мисля, че като е, първи отговор ще спра до тук. И с ваше позволение бих е, желал да е, предам думата на колегата по следващия въпрос. Добро утро, казвам се Ирена Джирибалди и работя в Генерална дирекция Сътрудничество за развитие. Нека първо да благодаря за въпроса за развитието, защото той ни дава възможност отново да препотвърдим своя ангажимент е, е, от страна на Европейската комисия да подкрепяме приложението на споразумението за економическо партньорство и от друга страна да ви дам е, актуална информация за настоящото положение след влизането на сила през май тази година. Както бе споменато, в доклада има подробна глава в това споразумение, което се занимава с сътрудничество за развитие, уточняват се методите за сътрудничество за развитие с прилагащите споразумението страни. Предвижда се и създаване на съвместна комисия за развитие, която а, има мандат, а, равняващ се във времето на съвместната комисия за споразумението за економическо партньорство. И вече проведохме първото си заседание през октомври. Говорихме за, а, за онези елементи на споразумението, които са свързани с сътрудничество за развитие. Говорихме за увеличение и намаление в някои области. Говорихме за съществуващите програми, които биха могли да предоставят някаква помощ. И а, Събрахме списък от съществуващи мерки, които са вече на, или все още на разположение по различни фондове, включително фонда за Европейски фонд за развитие, Европейската инициатива за сътрудничество и също времено приканихме страните да дефинират а, конкретни действия, свързани с техните потребности. Ето, например, имаме регионални програми, които се финансират по регионалната индикативна програма за източна и южна Африка. Има и програма за институционална подкрепа за под, подкрепа на страните за развитие на търговията, улесняване на търговията, развитие на частния сектор, както и подкрепа на държавите членки е, за прилагане на мерки по либерализация. 70 милиона евро са ни на разположение по тази програма. Много малка част от тях се, е, са е, използвани, така че призовахме страните да предложат конкретни мерки, които да бъдат финансирани по тези програми. Става дума за страните, които поемат предизвикателството да прие, прилагат тези споразумения за економическо партньорство. Има и други програми по регионалния фонд, има двустранни програми, и има индикативни програми, те вече действат. Има и програма за подкрепа на заетостта в частния а, сектор, както и регионалната търговия за Мадагаскар 8 милиона евро. Тя се формулира в момента с правителството на Мадагаскар, така че има възможности и за незабавна подкрепа. Е, междувременно има няколко е, конкретни заявени потребности, е, които се опитваме да удовлетворим в различни области и призовахме страните партньорки да изготвят е много добра оценка на потребностите си, защото в момента сме в програмната фаза на 11-ти Европейски фонд за развитие и бихме искали да вземем предвид тези потребности. Диалогът вече е започнал, ще продължи следващата година, в началото на годината имаме още едно заседание на тази комисия. Искам да уверя комисията Инта и комисията Деве, която за съжаление няма как да ме чуе, е, че сме готови да подкрепим тези страни в справянето с предизвикателствата, свързани, евентуално свързани с приложението на това споразумение. Благодаря. Благодаря много. Като докладчик бих искал да спомена, че са засегнати множество различни въпроси. Не съм убеден, че успяхте да успокоите страховете на всички колеги, но все пак да продължим нататък. 28 ноември по обяд е крайни срок за подаване на изменения. Гласуването ще се проведе през декември. Благодаря на колегите, че участваха в дебата. 16-та точка е оттеглена от дневния ред, така че преминаваме направо към 17-та точка, именно дейността на групата по мониторинг. Нека да ви припомня, че на 7 ноември имаше учредително заседание на групата по мониторинг на търговските отношения с Русия и че вчера координаторите взеха решение групата по мониторинг на отношенията с Тайван, групата за Чили и групата за Австралия и Нова Зеландия трябва да започнат своята работа през следващите няколко седмици. Имате ли коментари по този въпрос? Иска ли някой да вземе думата? Ако нямате, точка 17а. Почивка за обяд. Ще се видим отново в 4 часа. Приятен обяд!